Allora. Buongiorno, madame. Allora, la seduta è aperta. L'ordine del giorno. Възобновяваме заседанието. Първа точка в дневния ред. Въпросът с искане